Добро утро! Аз мисля, че преводът трябва да функционира. Interpretation Добро утро, започваме заседанието. Разполагате с дневния ред и аз разполагам с измененията с това обявявам дневния ред е, за прият. Искам да посоча, че това заседание се излъчва по уебстрим. С това преминаваме към гласуване. Започваме с е, становището на колегата Петри Сарвама състояние на дебата относно бъдещето на Европа. Докладчика желая ли думата? Не. Тогава трябва да погледна дали вече можем да гласуваме. Моля ви да приготвите картите си за гласуване. Започваме с бъдещето на Европа. Изменение 12 за, против, въздържали се, отхвърля се. 13. За, против, въздържали се, е, приема се 5 15 за против въздържали се приема се 16 за против въздържали се отхвърля се 17 за против въздържали се отхвърля се 18 за против въздържали се приема се 19 за против въздържали се отхвърля се 20 за против въздържали се отхвърля се 21 за против 20 за против въздържали се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 Нека да проверим 45. Отхвърля се. 46 за. Против. 46 за. Против. Въздържали се. Приема се. 47 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 48 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 49 за. Против против, въздържали се, приема се. 50 за, против, въздържали се, отхвърля се. 1 за, против, въздържали се, отхвърля се. 2 за, против, въздържали се, отхвърля се. 3 за, против, мисля, че трябва да проверим изменение 3. Отхвърля се.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 против, въздържали се, приема се, 29 за, против, въздържали се, отхвърля се, 30 за, против, въздържали се, нека да проверим. Изменение 30. Отхвърля се. 31 за, против, въздържали се, отхвърля се, 2 за, против, въздържали се, приема се, 32 за, против, въздържали се, приема се, 30, 32 искате да проверим, добре. Край на гласуването, приема се. 33 за, против, въздържали се, приема се, 34 за, против, въздържали се, отхвърля се. 3 за, против, въздържали се, приема се. 35 за, против, въздържали се, отхвърля се. 4 за, против, въздържали се, отхвърля се. Всъщност, мисля, че беше прието. 4 беше прието. Добре, нека да проверим изменение 4. Извинете, казва председателката, беше прието наистина. Изменение 5. За. Против. Въздържали се. Приема се 6. За. Против. Въздържали се. Приема се 7. С устно изменение. За. Против. Въздържали се. Приема се 8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 Приема се. 39 за. Против. Нека да проверим. Край на гласуването приема се 39 за, против въздържали се, отхвърля се 40 за, против въздържали се, приема се 16 за,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 гласа за, 0 против. Сега преминаваме на е, становището на господин Извинявайте, извинявайте, Мартина Длабайова не иска да вземе думата. Това е петата точка. Е, второто гласуване за рамковата програма. Започваме с изменение 11 за, против, въздържали се. Нека да проверим. 11. Приема се. 12 за. Против, въздържали се. Приема се.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 Мисля, че е прието се поправя председателката. Може ли да проверим обаче? Прието е, извинете. 20 е прието. Преминаваме към 21. За, против, въздържали се, отхвърля се. 22 за, против, въздържали се, приема се. 23 за, против, въздържали се, отхвърля се. 24 за, против, въздържали се, приема се. 25 за, против, въздържали се, отхвърля се. 26 за, против, въздържали се. Нека да проверим 26. Приема се. 27 за, против, въздържали се, отхвърля се. 28 за, против,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 Добре, нека да проверим 42. Проверяваме 42. Някой липсва. Край на гласуването. Приема се. Четиридесет за, против, въздържали се, отхвърля се, 44 за,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 Край на гласуването. Извинете, наистина съжалявам. Просто бях много бърза. 53 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Добре, проверяваме 53. Приема се. Моля да ме извините. Когато говорихме, и аз това си мислех, в отговор на нещо от залата. 54 за, против, въздържали се. Мисля, че е прието. Искате ли да проверим 54, ако обичате? Отхвърля се. 55 за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 против, въздържали се, отхвърля се 62 за, против, въздържали се, приема се 63 за, против, въздържали се, отхвърля се 64 за, против, въздържали се, отхвърля се 65 за, против, въздържали се, приема се 67 за, против, въздържали се, приема се 66 за,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 10 за, против, въздържали се, отхвърля се. Резолюцията гласуваме сега с поименно гласуване, режим на гласуване. Край на гласуването а, прието с голямо мнозинство. Сега преминаваме проекто становището за Европейски социален фонд плюс Господин Пирински има думата. Благодаря, госпожо председател. Колеги, в този доклад ние предложихме всъщност доста широко преразглеждане на това, което предлага комисията и осъзнавам, че може би поради липса на време и поради липса на възможност да се обяснят в повече подробности, може би ще има въпроси, може би недостатъчна яснота. Както а, а, споменахте, госпожо председател, когато споменахте за този доклад, това наистина е едно доста широко преразглеждане на предложението на комисията и аз мисля, че може би ще има някои колебания при подкрепата за някои от нашите изменения. Вода ще покаже това, но бих предложил доклада да становището да бъде при прието в този вид, защото мога да ви уверя, че много усилената работа, която вложихме в този доклад, сверките с други съществуващи и проекто разпоредби, и правни актове, които ще регламентират следващия програмен период, смятам, че е необходимо тези предложения и наши становища да не бъдат загубени. Следователно, апелирам за подкрепа за доклада, за текста в неговата цялост. Благодаря, казва председателката. И сега започваме да гласуваме. Изменение 104 е изтеглено. Изменение 5 за. Против. Въздържали се. Приема се. 6 за. Против въздържали се, отхвърля се. Компромис 1. Добре, проверяваме изменение 6. Един липсва, един глас ни липсва, отхвърля се. Компромис 1. За. Против. Нека да проверим компромис 1. Отхвърля се. Микрофон. Имаше голямо мнозинство за. Е, компромис едно е отхвърлен. Изменение 7 за. Против. Въздържали се. Нека да проверим Изменение 7. Отхвърля се. 105. За, против, въздържали се. Нека да проверим 105. Отхвърля се 8 за, против, въздържали се, приема се, компромис 2 за, против, въздържали се, отхвърля се. Добре, нека да проверим компромисно изменение 2. Приема се, извинявайте. Изменение 10 за, против, въздържали се. Нека да проверим. Проверяваме изменение 10. Отхвърля се. 11 пада, 12 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 3. Добре, нека да проверим, тъй като не мога да преброя. Компромис 3. Чакаме още един глас. Приема се. 108 за. 108 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 109 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 110 и 111 падат. 112 за против, въздържали се, отхвърля се, 113 за,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 Прието е даже с голямо мнозинство 40 за, против, въздържали се, отхвърля се 123 за, против, въздържали се, приема се 41 за, против, въздържали се, отхвърля се 124 за, против,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 против, въздържали се, отхвърля се, 57 е оттеглено, 134 за, против, въздържали се, отхвърля се, 135 за, против, въздържали се, отхвърля се, 58 за, против, въздържали се, отхвърля се, 59 за, против, въздържали се, отхвърля се, 60 за, против, въздържали се, отхвърля се, 61 за, против, въздържали се, отхвърля се, 63 за, против, въздържали се, отхвърля се, 63 3 за, против, въздържали се, отхвърля се, 64 за, против, въздържали се, отхвърля се, 65 за, против, въздържали се, отхвърля се, 66 за,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 против, въздържали се, отхвърля се, 73 за, против, въздържали се, приема се, 74 за, против, въздържали се, отхвърля се, 75 за, против, въздържали се, отхвърля се, 76 за, против, въздържали се, отхвърля се, 1 за, против, въздържали се, отхвърля се, 2 Нека да проверим изменение 1. Е, Нека да проверим крайно а, прието. Извинявайте, изменение 2 за, против, въздържали се, приема се. 77 за, против, въздържали се, отхвърля се. 3 за, против, въздържали се, приема се. 70 Чакаме още някого. Липсва ли някой? край на гласуването. Приема се. 78 за, против, въздържали се, приема се, 4 пада, 79 за, против, въздържали се, отхвърля се, 80 за, против, въздържали се, нека да проверим, 80. Край на гласуването. Отхвърля се. 81 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 82 за. Против. Въздърж... Нека да проверим 82. Край на гласуването. Приема се. 83 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 84 за. Искате да проверим 83? Проверяваме 83. Извинявайте, прието 84 за. Против 84 за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 Добре. Ще проверим. Проверяваме 89. Проверяваме 89, казва председателката. Режим на гласуване за 89. Приема се. 90 за, против, въздържали се, отхвърля се. 91 за, против, Нека да проверим 91. Отхвърля се. 92 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 93 за. 93 за. Против. Въздържали се. Нека да проверим 93.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 103. Чакам още двама души. Приема се. И сега гласуваме цялото проекто становище с измененията по именно гласуване, режим на гласуване. Прието с голямо мнозинство. Поздравление за докладчика. Започваме гласуването. Двадесет и две. Едно. 22 гласа за, един против и един въздържал се. Това бяха резултатите от гласуването. Гласуваме Европейски фонд за приспособяване към глобализацията. Започваме с 40-то изменение. За, против, въздържали се, приема се. 41 за, против. Нека да гласуваме електронно 41 изменение. 41 една се отхвърля. 42. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 43. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 44. На две части. Първа част. За. Против. Въздържали се. Може да гласуваме електронно първата част. Стори ми се, че се отхвърля, но не съм сигурна. Благодаря. Приема се. Извинявам се. Втората част. За. Против. Въздържали се. Приема се. 45 за, против, въздържали се, отхвърля се. 46 отпада. 47 за, против, въздържали се. I'm sorry. 40, but 44 was for, 40, if amendments 44, 45 are adopted, 40. Ако 44 и 45 се приема, 46 отпада. Но 46-то изменение гласуваме сега. 45-то беше отхвърлено. 46 за, против, въздържали се, приема се. Трябва списъка ни за гласуване да бъде малко по-ясен. 47 за, против, въздържали се. Нека да гласуваме електронно 47-мо изменение. 47, we check 47. We check 47. Uh, the check is over. Липсва ни един глас. Приема се. 48. За, против, въздържали се. Отхвърля се. 49 за, против, въздържали се. Приема се. 11 за, против, въздържали се, приема се. 50. За, против, въздържали се, отхвърля се. 51. За, против, въздържали се, отхвърля се. 12. За, против, въздържали се. Стори ми се, че се отхвърля. Можем ли да проверим 12 изменение? Гласувайте електронно. Липсва ни още един глас. Край на гласуването. Отхвърля се. 52 за, против, въздържали се, отхвърля се. 53 за, против, въздържали се. Не стана ясно, нека да гласуваме електронно 53-то изменение. Приема се. 13 за, против, въздържали се, отхвърля се. 14 за, против, въздържали се, отхвърля се. 54 за, против, въздържали се. 54-то изменение е отхвърлено. 55 за, против, въздържали се, отхвърля се. 56 за, против, въздържали се, приема се. 57 за, против, въздържали се, Приема се. Може ли да гласуваме електронно 57 изменение? Край на гласуването. Отхвърля се. Извинявайте, не бях разбрала. 58 за, против, въздържали се, отхвърля се. 59 за, против, въздържали се, отхвърля се. 60 за, против, въздържали се, отхвърля се. 61 за, против, въздържали се, отхвърля се. 62 за, против, въздържали се, отхвърля се. 15 за, против, въздържали се, отхвърля се. 63 за, против, въздържали се, отхвърля се. 16 за, против, въздържали се, приема се. 64 за, против, въздържали се, приема се. 65 за, против, въздържали се, отхвърля се. Искате електронно гласуване по 65-то изменение. Гласувайте, моля. Отхвърля се. 66 за. Против. Може ли да гласуваме електронно 66-то изменение? Всички са за. Чудесно. 67 за. Против въздържали се, отхвърля се. 17 за, против, въздържали се, отхвърля се. 68 за. Нека да гласувам електронно 17-то изменение. Гласувайте. Отхвърля се. 68 за, против, въздържали се, приема се. 69 за, против, въздържали се, приема се. 70 за, против, въздържали се, приема се. 18 за, против, въздържали се, приема се. 71 за, против, въздържали се, отхвърля се. Може ли да гласуваме 71-во изменение? Струва ми се, че се приема. Два гласа ни липсват още. Приема се. 72 за, против, въздържали се, отхвърля се. 73 за,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 Нека да гласувам електронно. Стори ми се, че се приема, но не бях, не съм сигурна. 77 изменение. Отхвърля се. 78 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Стори ми се, че със същото мнозинство. Искате ли да гласувам електронно 78 изменение? Добре. Гласувайте, моля. 78.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 И аз не видях. 35-то за, против, въздържали се. Нека да гласуваме 35-то изменение. Отхвърля се. Първо изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 2 за, против, въздържали се, приема се. 36 за, против, въздържали се, отхвърля се.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 против въздържали се, отхвърля се. 9 за, против въздържали се, приема се. 10 за, против въздържали се. Нека да гласуваме девето изменение. Струва ми се, че се приема, но не съм сигурна. Приема се. И сега гласуваме по цялото становище, по именно. Гласувайте, моля, сега. Липсва ни един глас. Мария, гласувахте ли? Then, yeah, I'm, I'm sorry. One is missing. One is missing. Още ни липсва един глас. Така. Сега 19 за, 3 против, няма въздържали се. Поздравление. Поздравление господин Парньо. Докладчик на е Анкон по становището за европейското териториално сътрудничество. Не искате да вземате думата, така че можем да преминем направо към гласуването. Изменение 28 за, против въздържали се, приема се. 29 за, против въздържали се, отхвърля се. 30 за, против въздържали се, отхвърля се. Добре, гласуваме електронно 300 изменение. Увеличихме се с един глас, 23 гласа. 23 ма с право на глас в залата. Все още някой не е гласувал. Край на гласуването. Отхвърля се. 31. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 32. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 33. За. Против. Въздържали се. Може ли да гласуваме електронно 33-то изменение? The check is over. I'm sorry for the... Uh, and it is rejected. Отхвърля се. 2. За, против, въздържали се, отхвърля се. Добре, нека да гласуваме електронно и по изменение номер 2. Гласувайте, моля. I'm sorry, the check is over. Карай на гласуването. Отхвърля се. 34 за, против, Въздържали се. Може ли да гласуваме и електронно 304-то изменение? 34. Push the button. Push the button. Push the button. 34. Still two people missing. Все още липсват два гласа. Yeah. Okay. Okay. Then we, the check is over. I'm sorry. It is adopted. Приема се.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 против, въздържали се, приема се. 8 за, против, въздържали се, отхвърля се. 36 за, против, въздържали се, приема се. 9 за, против, въздържали се. Нека да гласуваме електронно девето изменение. Край на гласуването. Отхвърля се. 37 изменение. За, против, въздържали се, приема се. 10. За, против, въздържали се, приема се. 38. За, против, въздържали се, отхвърля се. 11. За, против, въздържали се, приема се. 39. За, против, въздържали се, Приема се 40 за, против, въздържали се. Струва ми се, че се приема. Нека да гласуваме електронно. Изменение 40. Отхвърля се. Извинявайте. 12 за, против, въздържали се. Нека да гласуваме електронно и 12-то изменение.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 Нека да гласуваме електронно 27 изменение. Стори ми се, че се приема. Приема се. Сега гласуваме становището с измененията. Гласуваме електронно. Гласувайте, моля, сега. Приема се с 19 гласа за, няма гласове против, двама въздържали се. Гласуваме последното становище за днес. Становището ни за комисията Юри и Либе. Денис не иска да вземе думата. Започваме да гласуваме. 50 за, против, въздържали се, отхвърля се. 9 за, против, въздържали се, приема се. 51 за, против, въздържали се, отхвърля се. 10 за, против, въздържали се, приема се. Нека да гласуваме електронно десето изменение. Липсва ни един колега. Сега всичко е наред. Приема се. 53 отпада. 52 е за. Против въздържали се. Приема се. 54 е за. Против въздържали се. Отхвърля се.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 Нека да гласуваме четвърто изменение електронно. Приема се. 35-то изменение. За, против, въздържали се, отхвърля се. 36. За, против, въздържали се. Може ли да гласуваме електронно 36-то изменение? Всъщност няма нужда, защото то се приема. Изменение 5. За,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 Гласуваме електронно по седмо изме, е, изменение. Yeah, it is adopted. 47. Приема се. 48 за, против, въздържали се, отхвърля се. 49 за, против, въздържали се, приема се. 49 за, против, въздържали се, отхвърля се. 8 за, против, въздържали се, приема се. Гласуваме по цялото становище. Гласуваме по именно. Гласувайте, моля сега. 19 гласа за, 1 глас против. Поздравление за докладчика. С това гласуването приключва. Закривам заседанието. Ще се видим другата седмица в 3 часа за изслушването на комисаря Крето.